През август получихме информация за убийства на за убийството на госпожа Шила Масуд, е, защитник на човешките права и борец за опазване на околната среда. И аз искам да е, задам въпроса Поставихте ли на индийските колеги въпроса за тези убийства и подкрепя ли делегацията на Европейският съюз активистите за човешките права и как ги подкрепя? Как е, изпълнявате насоките за защита на активистите за човешки права и неправителствените организации в Индия, защото сме чували е, от тях. Знаеме, че Евро... делегацията на Европейският съюз поддържа връзки с тях, но е важно да знаем когато те реално са застрашени, какви са активните действия на делегацията в тяхна защита? Това са ни въпросите. Може ли да отговорите? Благодаря. Не мога да потвърдя, че тези три конкретни случая, които споменахте, са били поставени пред властите в Индия, но мога да потвърдя, че е, нашата служба действително работи по защитата на е, борците за човешки права в Индия. Насоките на Европейският съюз е, в това отношение се изпълняват напълно. Формулирана е стратегия. И като част от тази стратегия е създадена една точка за контакт в е, нашата делегация в Делхи. И също има и функционални е, други точки за контакт. Местната група за човешки права следи е, въпроса and holds a specific annual workshop with human rights to... Провеждаме и работен семинар, семинар, за да оценим как се изпълняват нашите насоки в Индия. Въпросът за е, защитата на борците за човешки права се поставя регулярно всяка година в диалога с Министерството на външните работи на Индия. Тази тема е също делегацията на ЕС в Делхи и мисиите на страните членки оказват публична подкрепа в ред конкретни случая случаи доктор Бина Ясен, който бе обвинен, че подкрепя комунистически терористически. Също поставяме въпроса за защитниците на човешките права пред Националната комисия за човешки права. Благодаря, благодаря за отговора. Моят въпрос отново бе защо не можете да потвърдите дали е, делегацията на ЕС е проследила тези три случая? В случая с убийството на мадам Асуд, това се е случило през август. Нейното име е ли на списъка с случаи, които делегацията на Европейския съюз следва? Ако не сте в състояние да отговорите сега, може ли да ни отговорите в писмен вид, след като се обърнете към делегацията в Делхи. Аз влязох в контакт с делегацията. Те са наясно с тези три случая, знаят за тях. И отговора, който получих е, че ще огледат случая, ще направят консултации с мисиите на страните членки в Делхи и ще проуча дали тези три случая могат конкретно да бъдат поставени пред индийските власти, било то през Комисията за защита на човешките права или в рамките на нашия диалог за защита на човешки права с индийското правителство. Благодаря. Може би след няколко месеца ще ви запитаме отново какво се случва и по какви критерии е, се работи. Благодаря. Сега господин Тукаш, може ли е, да повторите вашият въпрос? Thank you, uh, chair. Uh, we raised the... Благодаря. Ние поставихме този проблем и преди, когато Поставихме въпроса е, за източен Турки, Тюркистан. Защо поставям този въпрос? Защото смятам, че той е от интерес за всички страни от бившия комунистически блок. Например, е, Румъния, където добива на уран отравя много реки. И ние се интересуваме е, от позицията на Европейската служба за външна дейност. Благодаря. Отговор на оратора. Европейският съюз отделя голямо внимание на положението с човешките права в Китай. Що се отнася до възможните ефекти върху човешкото здраве на извършени в миналото ядрени опити, ние работим с комисия, която има мандат да оцени нивата на излагане на радиация. Тази комисия е публикувала един доклад през 2010 година, където се е, правят проучвания и за нивото на облъчване на местното население. В Лопнор – се признава, че има много ограничена информация. Но а, има данни за населението, което живее на 400 до 800 км от площадката за ядрени опити на Международна организация за борба с рака. Европейският съюз също следва отблизо работата и изследванията на неправителствени организации по тази тема. Изследванията показват, че въпроса за ядрените опити в областта Нор има много големи последици и трябва да бъде изследван в по-голяма подробности. Европейският съюз в момента има възможност да настоява пред Китай да изпълнява по-добре своите ангажименти по човешките права, особено в, по отношение на тормоза на защитници на човешки права Споменава се името на един от е, тези активисти, които е повдигнал въпроса за проблема с урански, мините с уран в провинция Гансио. Европейският съюз най-вероятно ще повдигне въпроса за е, човешките права в Шиньян като проблематичен въпрос. Ние се безпокоим много от ситуацията с човешките права там и от конкретните затруднения по отношение на правителствената политика към младсинствата. Европейският съюз се възползва от е, възможността при срещата на върха през февруари между Европейския съюз и Китай, това е 14-та среща, да повдигне няколко конкретни въпроса за Шиньян. Ние също подадохме нота за човешките права и потърсихме пояснение относно един инцидент, при който се твърди, че 40 души са загинали в тази провинция. Европейския съюз счита, че подобряването на положението на защитните на човешките права, включително повишаване на възможността за изявление, е въпрос, който трябва да бъде разгледан в е, подробности. Ние ще продължим да следваме е, отблизо всичко, което се появява като информация по тази тема. Както за провин... конкретната провинция, така и за Китай като цял. Председателката. Следващия въпрос. Моля, госпожо, повторете го. well, I actually have this question twice. За втори път повдигам този въпрос пред нашата подкомисия в присъствието на Европейската комисия. За първи път го повдигнах през 2010 година. Става дума за румънски граждани, арестуван през 2010 година в Боливия. От тогава насам този гражданин се намира в затвора. Напълно са пренебрегнати изискванията за срок от 18 месеца, в който той следва да бъде задържан в предварителния арест. Нарушени са и изискванията за справедлив съдебен процес. Повдигам този въпрос още веднъж, тъй като през декември 2010 групата на ООН за произволните задържания излезе с декларация, в която бе постановено, че Боливия нарушава по няколко параграфа Всеобщата декларация за правата на човека. Румънският гражданин е бил арестуван без заповед за арест, което означава, че е бил задържан незаконно. Независими експерти призоваха боливийското правителство незабавно да предприеме действия за неговото освобождаване. Въпросът ми е дали Европейската служба за външна дейност се е запознала с тази декларация на ООН и дали смята, че могат да се предприемат някакви действия, като се има предвид новата информация, с която разполагаме. So, Mr. Thank you very much, uh, Mrs. Европейската служба за външна дейност. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Гал за този важен въпрос. Случаят с господин Хашо е обект на внимание от наша страна. Загрижени сме във връзка с спазването на закона и зачитането на правата на човека. Вниманието ни е насочено към този случай, тъй като в Лапас разчитаме и на помощта на делегацията на Европейския съюз. Напълно добре сме запознати с становището на групата на ОНЕ за произволното задържане. То бе публикувано през декември 2011 година. Знаем също така, че ВКБОН отблизо следи този случай, извинете, Върховният комисар на ООН е по правата на човека следи отблизо този случай. През декември бяха направени публични изявления пред медиите. Тогава говорителят на правителството отрече обвиненията, заяви, че не се, не се нарушават правата на господин Хашо във връзка с задържането и задържането в предварителния арест, приложените спрямо господин Хашо мерки са в съответствие с боливийския закон. Според изменения в закона е предвидено превантивно задържане за срок от 36 месеца. Върховният комисар на ОНЕ изрази съмнения обаче във връзка с тези мерки, както и във връзка с независимостта на прокуратурата. Боливийската страна твърди, че може да се прилага превентивно задържане за срок от 36 месеца, но тази мярка скоро няма да е валидна. Работим по случая. Ръководителите на мисии на Европейския съюз повдигнаха въпроса през февруари пред председателя на Боливийския сенат, господин Монтаньо. Въпросът бе повдигнат и от господин Моралес. Обърнахме внимание на случая и на 27 февруари в рамките на диалога, който бе проведен с Европейския съюз тук в Брюксел през февруари. Ще повдигнем въпроса още веднъж, когато министърът на външните работи на Боливия ще посети Брюксел. Това ще стане на 27 март. Той ще се срещне с баронеса Аштан и тази точка ще бъде включена в програмата за посещението му. Никол Кил Нилсен за положението в Мали. Мерси, мадам. Oui. Благодаря. Искам да е, говорим по-скоро за северната част на Мали. Там има много сериозна хуманитарна криза, най-тежката от 20 ти на години насам. сам заради е, борбата между е, малийската армия и движението на туарегите, така нареченото национално движение за освобождаване на Азалат. В момента 100 е, 000 малийци са напуснали домовете си и страната си, са се заселили в съседни страни също има избивания, които изглежда се извършват, вероятно, не, не е достатъчно ясно, но изглежда се извършват от членове на АКМИ. Знаете, че там има представители на Алкаида от Махреба. Мисля, че трябва много да се безпокоим от ситуацията в Мали, още повече, че тя е страна, която е, е водеща в е, спазването на основни демократични е, ценности. Тя е една от редките страни, където президентът е ограничен в поста си до два мандата и това се изпълнява. Макар, че той би могъл напълно спокойно да получи трети мандат. Е, има система на демокрация, но е, тя е доста нарушена от е, присъствието на АКМИ. И е много жалко, че настоящият президент не можа да създаде един конструктивен диалог с тези движения. И мисля, че ние имаме важна роля това, което се случва в Мали, наистина застрашава стабилността в региона. Затова искам първо да запитам какво прави Европейският съюз в контекста на тази много тежка хуманитарна криза – много жени, деца в момента е, нямат храна, вода, живеят е, в пустинята. Това е просто хуманитарна криза. И второ, службата за външна дейност. Какво планира тя? Как смята да използва инструментите за превенция на предотвратяване на конфликти и е, как ще може да се е, търси възможност за диалог между Националното движение за освобождение на Азалат? Отговор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че поставихте този въпрос във връзка с една ситуация, която наистина е много тревожна. Европейският съюз реагира на хуманитарната криза в е, зоната, заедно с е, агенцията ЕКО, е, която предостави 22 милиона евро, за да предоставим най-спешната помощ през януари. Фондът за развитие също се присъединява към усилията ще са е, необходими е, около 130 е, милиона евро по линия на фонда, и така че общо сумата ще нарасне на 275, за да можем най-малкото да покрием най-острите потребности от храна в зоната. Наистина в сел. Е, кризата е неописуема. В северната част на Мали е, кризата също е, се изостря. Съгласно оценките на международните организации, които се грижат за бежанците, там в северната част има е, множество конфликти, които са довели до разселването на десетки хиляди души. времено ще бъде отпуснат един допълнителен пакет от 9 милиона евро, така че тези суми ще послужат за осигуряването на по-добри условия за беженците. Европейският съюз е предвидил, освен това, още 50 милиона евро за подпомагане на правителството, така че е, държавата да бъде представена по-ясно, по-категорично в северната част на Мали. Но този е, последен пакет от 50 милиона е, да да е отпуснат в момента, в който конфликтът се изостри в тази част на страната. Втората част от въпроса на депутата Кио Нилсен се отнася именно до конфликта в северните части на Мали и търсенето на мирно решение на проблемите. Последните събития наистина са много обезпокоителни. бойците на Либия се оттеглиха, но това е, оказа много неблагоприятно въздействие върху е, процеса. На 6 февруари е, госпожа Ештен публикува декларация, в която посочи необходимостта от спиране на военните действия, което би могло да послужи вече като основа за началото на мирни преговори. За април са предвидени избори, но ако не се започне с мирни преговори, едва ли могат да се проведат изборите. Бунтовниците са твърде хетерогенна маса, така че само с избори е, проблемът няма да се реши. Е, да, е, НЛЛА е съкрещението на това движение за освобождение на Мали. Правителството на Мали потвърждава информацията за бунтовническа армия. Е, въпросът е как точно ще се разрешат е, проблемите, тъй като държавата на практика не може да контролира северната част на Мали и там, е, освен бунтовническите групи, има и много други групировки, които преследват свои цели, включително и терористични групи. Ние бихме желали да насърчим решението на проблема по пътя на преговорите, така че да се запази и териториалната цялост на Мали и да се намери мирно решение за всички конфликти до този момент. Накрая ще кажа още нещо намесата на съседните на Мали държави би трябвало да бъде по-конструктивна. Естествено, че трябва да имаме предвид и ролята на съседите на Мали, най-вече на Алжир, но и на останалите съюзници на Мали. Върховният представител вече каза, че Европейският съюз е готов да подпомогне намирането на едно мирно решение на конфликта. Благодаря. Имате ли въпроси? Последният въпрос от господин Холит. Господин Обиелс ще отговаря. Може ли да повторите въпроса? Си президента, efectivamente <clears throat> sustituyo... Eh, Госпожо председател, Аз представлявам колегата Ричард Хауит. Той ме помоли да го извиня за отсъствието. Не е в състояние да присъства на това изслушване. Но аз присъствам тук и поради това, че аз самият проявявам голям интерес към работата на подкомисията. Става дума за проектите за развитие, които се финансират от Европейския съюз и за които се предвижда да бъдат прекратени, да бъдат преустановени. Въпросът е колко от тях вече са прекратени, колко от тях се възпрепятстват от е, е, израелските власти в е, региона, ако става дума за проекти, свързани с дейността на неправителствените организации и финансирани или са финансирани от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря за въпроса. Това, което мога да ви кажа, че през последните три години, от 2009 до 2011, проведохме 8 проекта е, от Европейския съюз и 8 от тях бяха, е, понесоха загуби. В момента два проекта от Европейския от страни членки на Европейския съюз са застрашени от същото. Става дума за фотоволтаични мрежи в е, села. Този проект се финансира от Испания. Има заповед за разрушаване на инсталациите, но тя още не е изпълнена. Втория е, проект е за земе устройство в Палестина. Става дума за проект финансиран от Холандия в Палестина, Западния бряг. В момента ние е, изискваме информация, за да можем да имаме списък на съответните инсталации, които са били разрушени. А що се отнася до строителни работи, финансирани от Европейския съюз, ние се надяваме да бъдем достатъчно, да покажем достатъчно присъствие с тези проекти и посредством нашето присъствие да предотвратим разрушаването на тези инсталации от страна на Израел. Ние също повдигнахме въпроса за разрушаването на тези инсталации в двустранния диалог с Израел. И е, ние имаме пълен е, списък е, с, с е, проектите. Ако желаете, можем да ви го предоставим. Благодаря. Имате ли допълнителни въпроси? Creo е, мой muy и y благодаря за отговора. Той бе конкретен и е, ни предостави много информация. Според мен е, ситуацията наистина е много тревожна е, за Европейския съюз като цяло, но е, това засяга пряко и нашите задачи в е, комисията. На практика съществува много сериозен риск за спиране на целия процес за преговори. Преди няколко седмици преживях нещо. Ще ви разкажа за какво става дума, защото сцената, която наблюдавах, бе много показателна за драматичния характер на ситуацията. Бях при откриването на едно училище, палестинско училище, което се намираше на малко възвишение на лявата страна страна, а от дясната страна е, бяха е, селища, израелски селища. И а, е, бях толкова потиснат от тази гледка, а, и не само аз, а, че а, разбирах много ясно как живеят хората в тази област. Ставаше дума не само за откриването на училището, ставаше дума най-вече и за това как да се опазят децата, как да се запази е, училището. В, е, източния, е, в източен Иерусалим с средства от германската държава бе изградена една институция, която е, след това е, бе съборена от израелските власти. На практика е, инвестицията отиде на вятъра. Трябва да реагираме, естествено, защото ситуацията се влушава, тя се изостря. В никакъв случай, ако не реагираме, не можем да направим нещо. С това приключваме кръга от въпроси и преминаваме към следващата точка – размяна на мнение за състоянието на правата на човека в Пакистан. Извинете, има още един въпрос. Въпрос към службата за външна дейност. Искам само да се е, присъединя към е, въпроса, който бе зададен. Поздравявам колегата. Аз също нееднократно съм посещавала региона и съм била свидетел на разрушавания на инфраструктура, финансирана от Европейския съюз. И за това подкрепям колегата и искам да помоля да получа също документите, за които споменахте. Благодаря. Thank you. And I think... Председателката, благодаря. Мисля, че когато обсъждаме работната програма на нашата подкомисия, ще се обърнем още веднъж към вас, за да включим тази точка в дневния ред като тема за разискване, а не само като въпрос за времето за въпроси. Преминаваме към размяната на мнения за правата на човека в Пакистан. Приветствам председателя на парламентарната делегация за връзки с Южна Азия. Преди да приветствам с добре дошли гостуващите ни оратори, нека отбележа една положителна промяна в областта на правата на човека в Пакистан от изминалите седмици. Много положителен знак е, че Сенатът преди месец с единодушие прие основополагащ законопроект, който криминализира домашното насилие. Това е особено положителна промяна. Върховният съд е бил сезиран по случай на отвличане, извършено от Междуведомствената разузнавателна служба, служба, която много дълго време бе извън обсега на действие на съдебната власт. Включихме тази тема в дневния си ред, тъй като предстои посещение на върховния представител и заместник председател на комисията госпожа Аштън в Пакистан. С това си посещение тя ще постави началото на стратегически диалог с страната. Във връзка с това, нашата подкомисия по правата на човека следва да разгледа проблемите с правата на човека и демокрацията в Пакистан. В документите, които сте получили за днес, има много писмени документи от различни източници, документи за положението в Пакистан. Доколкото знам, днес сутринта сте получили и брифинг от Международна група за правата на младсинствата в Пакистан. Сред нас са гости и експерти, които имат големи познания по темата. Господин Али Даян Хасан, директор за Пакистан в Human Rights Watch. Той ще ни запознае с последните промени, най-вече във връзка с правата на жените и социалната дискриминация, преследването на шиитските мисюлмани, изтезанията и отвличанията в Белочистан. Сред нас е и госпожа Майя Пастакия, активист в Amnesty International. Тя ще говори за отвличанията и правото на свободно изразяване, най-вече във връзка с защитата на журналистите. Наш гост е господин Крис Чапман, от Международната група за правата на мълцинствата. Както показва и наименованието на вашата организация, вие ще говорите за правата на мълцинствата и религиозните свободи в Пакистан. Бих ви помолила да се ограничите с около 8 минути. Давам думата на господин Хасан. Thank you for allowing us this opportunity. Благодаря ви за отправената към нас покана. Положението с правата на човека в Пакистан е много сложно. В някои отношения то се влушава, в други отношения се подобрява. Мисля, че първо е добре да се спрем върху положителните промени. Ще започна с тях. През изминалите 3-4 години Пакистан по един особено похвален начин работи по приемането на законодателство в областта на правата на човека бяха внесени немалко законопроекти, целящи защита на жените от домашно насилие и сексуален тормоз на работното място. Бе създадена и независима комисия за гарантиране на правата на жените. Тя все още не е започнала работа, но създаването й е закрепено в закона. Пакистан работи и по създаването на независима автономна комисия по правата на човека. Всички тези действия представляват много положителни промени, от които сме удовлетворени. Проблемът с социалната дискриминация, с дискриминацията спрямо жените, с домашното насилие продължава с особена сила да е на дневен ред в Пакистан. Приети са редица закони, целящи осигуряване на закрила на жените – но не се знае доколко те ще бъдат прилагани, не се знае и доколко държавата ще разполага с капацитет да се възползва от тези законови механизми, за да осигури закрила на жените. Ще се спра накратко и върху въпроса за съдебната власт в Пакистан. Тя е независима, Съдебната власт може да подведе под отговорност служители на въоръжените сили и разузнавателните служби. Това е положителна промяна, но трябва да отчета, че въпреки, че бе поставено началото на една независима съдебна власт, все още не се знае дали служители на въоръжените сили действително ще бъдат подведени под отговорност. Подвеждането под отговорност ще сложи край на безнаказаността. За това е необходимо представители на въоръжените сили да бъдат подведени под отговорност по стотиците и хиляди твърдения за нарушения, извършени от тях. Немюсюлманските мълцинства в Пакистан са обект на дискриминация. Тя е добре документирана от редица организации, сред които са Amnesty International и Human Rights Watch. Немюсюлманските мълцинства се дискриминират по силата на законодателни разпоредби, например в наказателния кодекс. Днес ще говоря по един много важен въпрос – това е, той е свързан, извинете, с нападенията срещу шиитската общност в Пакистан. Тези нападения прерастват в много тежка криза. През изминалите 6 месеца бяха извършвани самоубийствени бомбени атентати и целенасочени убийства на представители на шиитската общност в Пакистан. Около 250 членове на тази общност бяха убити през изминалите 6 месеца в Пакистан. Това е един много сериозен проблем, тъй като самоубийствените бомбени атентати и целенасочените убийства се извършват на цялата територия на страната. Много от тези убийства са били извършени от крайни сунитски военни групировки. Понякога те работят в сътрудничество с Алкайда, понякога получават помощ от талибаните, а понякога действат и от своя име. Факт е, че военните шиитските групировки все повече насочват действията си срещу шиитската общност. Понякога обект на подобни атаки са богомолци. Те са били принуждавани да слизат от автобусите, с които пътуват между местата за поклонение. Проверявани са били паспортите им, след което са били застрелвани пакистанското правителство излезе с правилното изявление по този въпрос, но както често показва опитът ни в Пакистан, тези думи не бяха последвани от конкретни действия от страна на правителството, така че да бъдат подведени под отговорност въпросните военни групировки. В последно време не само мюсюлмани, но и мюсюлмански мълцинства са обект на атаки от особено нетолерантни военни групировки. Във връзка с това е особено важно Европейският парламент и Европейският съюз да предприемат мерки по въпроса, да изразят своята загриженост спрямо правителството на Пакистан. Накрая ще се спра върху проблемите в Белоджистан. Белоджистан е област, по която трябва да ви направя някои разяснения. Съгласно международното право, Белуджистан е част от Пакистан. Няма спор по този въпрос. Human Rights Watch би искал в Конституцията да бъдат прогласени механизми за защита защита, която пакистанското правителство трябва по международното право да предостави на жителите на Белоджистан. В Белоджистан се увеличава броят на целенасочените убийства, на отвличанията. Убийства се извършват и от националистически групировки в Белоджистан. Те са насочени срещу жители на провинцията, които не принадлежат към корения етнос. Има много различни групировки, които извършват подобни актове, но в основата на тези актове си остава пакистанската държава. Призоваваме Европейския парламент и Европейския съюз категорично да призоват пакистанското правителство да сложи край на насилието в Белуджистан и да установи механизми за зачитане на правата на жителите му. Това е особено важно, тъй като сме били свидетели вече на стотици отвличания, откакто в страната бе прогласено конституционното управление през 2008 година. През изминалата година бяха извършени стотици убийств, отвличания, извинете, последвани от убийства. подобни актове се извършваха всяка седмица и всеки ден. Много е важно да им се сложи край. Благодаря, казва председателката, за много конкретните ви препоръки. Давам думата на госпожа Пастакия моля също да се ограничите в 8 минути. Благодаря за поканата. Искам да е, кажа, че Amnesty International приветства положителните развитие в националното законодателство, особено за спазване на правата на жените. Но ние продължаваме да се безпокоим за положението на човешките права в страната. Европейския съюз има план и трябва да се възползва от възможността да настоява пред правителството да засили механизмите за защита на човешките права. Мисля, че трябва да признаем, че силната връзка между социалното и економическото развитие са свързани и с защитата на човешките права не се защитават правата на всички етноси, създава се атмосфера за безнаказаност и е, често тези актове се извършват не само от неправителствени лица, но и от представители на правителствените власти. Е, търговията между Европейския съюз и Пакистан не може да бъде поставена на устойчиви начала, ако не се спазват международните стандарти за защита на човешки права. Поздравявам колегите, председателката прекъсва ораторката. Независимо от обещанията за преодоляване на кризата, все още се е, има информация ежедневно за отвличания, за секретни места за задържане. Ние нямаме точна информация колко души са изчезнали. И Пакистан е, е ключов съюзник на щатите в борбата срещу тероризма, но по този начин те е, се възползват от възможността да отказват достъп на представители на трети страни, да виждат е, задържаните, да отказват достъп на семействата на тези задържани. Стотици, хиляди политически опоненти се задържат и независимо от това дали те са всъщност съюзници на терористите. Министъра на вътрешните работи призна за над 900 случая на изчезвания, но според групите е, неправителствени организации този брой е над 7000. Върховният съд играе безпредседентна роля, като се опитва да разреши кризата. Е, съществува и обществен натиск за разрешаване на проблемите, съществува и съдебна практика – която доведе до създаване на комисия за разследване на отвличанията и изчезванията през 2010 година. 224 души са проследени, изчезванията на 224 души, но все още този термин проследени е, не означава, че всъщност се дават ясни информации, че властта знае точно какво се е случило с тези лица. Когато комисията реши, че дадено лице е проследено, така да се каже, те не се занимават повече с него и няма ясни механизми, е, примерно за е, откриване на лица, ако те са все още в е, Пакистан, да се види как се чувстват, дали всъщност са живи и така нататък. Няма никакви последващи действия. Освен това, комисията за изчезванията не разследва дейността на службите за сигурност, които често са ангажирани именно с подобни отвличания. Няма нито едно наказано официално лице. Върховният съд нареди на секретните служби да дадат информация за подобни случаи. Ние приветстваме това. Нека да кажа, че няма обаче система за защита на свидетели, когато те дават информация пред съди комисията, разследваща изчезванията. И е, много често те всъщност дават информация именно пред хората, които са свързани с отвличанията на техни близки и роднини. Ние настояваме разследванията за подобни случаи да бъдат подкрепени с съответните средства и да се даде съответна защита на всички граждани, които са свързани с тези случаи и да се упражнат съответни санкции срещу отговорните. Също така призоваваме да се спазват международните конвенции за защита на отвлечени граждани. Ако мога сега да говоря за влушаването на положението на журналистите и липсата на защита на журналистите, Amnesty International смята, че в Пакистан е една от най-опасните страни в света за журналисти, като се има предвид колко често се отправят атаки към журналисти в резултат на техни е, професионални е, задължения. Има убити журналисти в атаки на държавни военни е, сили. Миналата година поне 9 журналисти са били убити именно заради своята работа. Сега, тази година, в първите три месеца тази цифра е надхвърлена. В Пакистан е, всички, които работят в е, медиите, са застрашени и с отвличане, и с убийства от различни групировки, религиозни, военни, члено, обикновени граждани. Е, те е, съобщават за нарушения на човешките права и е, натиска срещу тях да не правят това е много голям. Независимостта на журналистите в западната част на Белуджистан е особено застрашена. Миналата година Седем журналисти от Белоджистан бяха убити. Дори много известни журналисти, репортери в Исламабад, в Карачи са получавали заплахи от държавни органи или недържавни институции. Признават държавни ръководители, че е, службите за сигурност заплашват журналистите. Това е безпредседентно официално признаване от страна на държавата, че журналистите са подложени на преследване. Но не се разследва ролята на секретните служби при убийството на, журна... на определени журналисти. Резултатите от изследванията на подобни отвлечения не се оповестяват. Сега ще дам думата и на нашата колежка, за да говори по същите случаи. The, uh, the journalist Salim Shahzad was, was murdered in Islamabad on the 31st of May. На 31 май бе убит един е, журналист. Той е кореспондент на Human Rights Watch и ни, беж, и ни съобщи, че нееднократно е бил застр... заплашван. Впоследствие ние открихме, че е убит. Не ред журналисти дадоха сведения пред комисията, че са обект на заплаха и турмоз, но комисията не изпълни своя мандат и не е, намери убийците на съответния журналист. Надяваме се, че Европейския парламент и Европейския съюз ще заяви ясно на правителството на Пакистан, че този случай няма да бъде потулен и че извършителите трябва да бъдат открити и изправени е, под отговорност това би било и един възпиращ фактор срещу последващи жестове на тормоз срещу журналисти. Този случай всъщност е най-добрата възможност да се постигне някакво търсене на отговорност от пакистанските власти. Um, по въпроса за подвеждането под отговорност, Amnesty International няма сведения за нито една осъдителна присъда за убийството на журналист от 2010 година насам. Особена загриженост предизвикват извън съдебните екзекуции, изтезанията и други актове на малтретиране. По случая с журналиста Шазат – имахме сериозни основания да смятаме, че са били замесени разузнавателните служби. Въпреки скорошното създаване на Пакистански съвет, за работа с медиите и пресата, пакистанските власти не са в състояние да осигурят достатъчно ниво на закрила на журналистите, така че те да могат да извършват работата си без заплаха за живота си. Мерките предприемани от пакистанското правителство не са насочени към рисковете, на които са изложени журналистите. Наскоро Федералното министерство на вътрешните работи не, взеха, не взе отношение по случая с двама журналисти, които бяха заснели убийство през 2011 година. Призоваваме Европейския съюз да призове Пакистан да предприеме мерки така, че работещите за средствата за масово осведомяване да могат да извършват работата си без да бъдат застрашени от произволно задържане или изтезание. Трябва правителството да бъде призовано да подведе под отговорност извършителите на убийства на журналисти председателката. Благодаря за подробния доклад за нарушенията на правата на човека и по-конкретно на правата на журналистите в Пакистан. Господин Крис Чепман е следващият оратор, представител на Международната група по правата на мълцинствата за правата на мълцинствата и религиозните свободи в Пакистан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отправената ми покана. За мен е голяма чест да се обърна днес към вас. Ще говоря от името на Международната група за правата на мълцинствата и по-конкретно ще се спра върху правата на младсинствата и религиозните свободи в Пакистан. Пакистан продължава да е изправен пред много сериозни предизвикателства във връзка с правата на младсинствата и религиозните свободи. Господин Хасан вече говори по някои въпроси, свързани с тази тема, както и госпожа Пастакия. Няма да повтарям казаното от тях. Европейският парламент вече е работил подробно по въпросите, свързани с законите за богохулството. Двама високо поставени служители в Пакистан, губернаторът на провинция Белоджистан и федералният министр за мълцинствата бяха убити по силата на тези два закона. През юли 2010 година бе извършено нападение в Лахор, при което загинаха най-малко 40 души. Това бе нападение срещу общността на софистите. Други членове на тази общност също са били обект на нападение от страна на ислямистки групи. В Лахор през 2010 година бяха извършвани целенасочени бомбени нападения срещу софистки храмове в Лахор. Има проблем и с общността Ахмадия. Тя се само, те се самоопределят като мюсюлмани, но Пакистан не им дава право на подобно самоопределение. През тази година бе изискано да се махнат средствата за видеонаблюдение в един храм на общността Ахмадия, които бяха поставени миналата година като средство за защита от нападения. Пакистан е на шесто място в класацията на групите за защита на религиозните мълцинства. Той е на шесто място в класацията на страните с най-голям брой актове на преследване и нападения, насочени срещу религиозните младсинства. Това е класация, която се прави от много авторитетни международни организации. Обикновенно Пакистан често е на предните места в тази класация. Пакистан е страна с много различни етнически общности, които говорят и различни езици, като пашто, урду, балуджи. Религиозните общности включват шиити, общността Ахмадия и други. Твърди се, че в Пакистан разискването за отношенията между различните етнически и религиозни групи се доминира от е, военните групировки. Проучванията показват това. Мохамед Али Джин, основателят на Пакистан през 1947 година, заяви, че ще се осигурят религиозни свободи за всички и че въпросът за религиозните свободи няма да засяга политиката в страната. По силата на законите за богохулството, Неведнъж са били извършвани актове на насилие. Правителството неведнъж се е обявявало за тяхното изменение, но до момента не е направено нищо. Малцинствата, като например индусите и християните, са много бедни. Сред тях е много ниско и нивото на грамотност сред християните. То е 34%, а средното ниво за страната е 47%. Много ниско е и нивото на грамотност сред жените. То е едва 19%. Тези данни са от 2001 година. Младсинствата са обект на дискриминация. Например, не им се предоставя възможност за достъп до хуманитарна помощ. Такъв бе случаят по време на наводненията. Учебните програми в образователната система са особен проблем. Те се използват като средство за пропагандиране на омраза и предразсъдъци Твърди се, например, че индусите не могат да установят добри отношения с пакистанската общност, изкривяват се историческите събития. В учебната програма не се взема предвид приносът на мълцинствата към развитието на пакистанската нация, например приноса на общността Ахмадия към движението за независимост на Пакистан. Подобни нагласи се пропагандират и от националистки групи, които обвиняват Индия, например, че предоставя финансова помощ на общността на индусите. Законодателството в Пакистан също не насърчава правата на младсинствата и религиозните свободи действа закон, в който, например, общността на Хмадия се определя като немюсюлманска. А както вече споменах, тази общност се самоопределя като мюсюлманска. С този закон се нарушава правото и на самоопределяне, нарушава се и свободата на вероисповеданието и на свободно изразяване атаките срещу жителите на провинция Белоджистан вече бяха подробно описани от колегата Хасан. Колегите говориха и за нападенията срещу шиитски мюсюлмани. Няма да се спирам подробно върху тези два въпроса. Трябва неотложно да се променят редица закони, като например закона за доказателствата, който не зачита правата на жените и на немесилманите. Трябва да се изменят и законите за богохулството в Конституцията е залегнала разпоредба, според която министър-председателят следва да е мусулманин. Това също трябва да бъде променено. Трябва да се насочи вниманието на парламентаристите в Пакистан към религиозните свободи и правата на мълцинствата. Така ще могат да бъдат въведени и съответните изменения в законодателството. Европейският парламент най-вече на ниво делегация за връзки с Южна Азия може да работи в тази посока може да установи диалог с пакистанските парламентаристи. Необходимо е да се овласти така нареченото тихо мнозинство. Това са хора, които според проучванията са за правата на мълцинствата, но за съжаление нямат думата по въпроса. Колегите отбелязаха и положителните действия предприяти от пакистанското правителство. Важно е те да бъдат отбелязани. Ще дам за пример въвеждането на квоти, за найемането на работа на жени и на членове на мълцинствата. Бе създадено и Федерално министерство по въпроса на мълцинствата. В миналото този ресор предвиждаше правомощия само на регионално ниво. Не е ясно дали това министерство ще продължи работа на федерално равнище. Надявам се, че Европейският парламент и Европейската служба за външна дейност ще настояват пред Пакистан да запази тази федерална структура. Много е важно функции да бъдат вменени на федерален служител, т.е. на член на правителството. Но в момента няма подобна функция. Много е важно, според мен, Европейският съюз и Европейският парламент да продължат да настояват въпросите за малцинствата да са обект на правомощия на много високо ниво, на ниво правителство. Трябва да продължи диалогът с Пакистан на всички нива. Трябва да продължи диалогът с всички региони в страната само така ще може да се постигне необходимата промяна в нагласите. Тя няма да се постигне, ако диалогът се води само отдолу нагоре, без участието на широката общественост. Това също е област, в която парламентът и службата за външна дейност могат да подкрепят Пакистан. Благодаря господин Чапман за препоръките, които отправихте към парламента и към делегацията за връзки с Южна Азия. Сега ще дам думата на колегата Ламберт, председател на делегацията за връзки с Южна Азия. Благодаря. Благодаря на ораторите. Няколко неща се казаха за диалога на парламентарно ниво, за диалога с пакистанския парламент. В момента съществуват затруднения не само заради нашите проблеми с възможността да пътуваме до Пакистан, до сега успяхме само една визита да организираме. Надяваме се да има и втора такава. Всичко зависи, разбира се, и от графика за изборите там. Някои от проблемите вече ние сме поставили с, пред представителите на парламента и пред правителствени представители. Имаше и колеги които, от Пакистан, които ни посетиха тук. Поставихме въпроса за спазването на международните конвенции, включително тази за политическите права. Е, виждаме, е, че има реакция от страна на Пакистан след нашата визита е, в посока на подсилване на някои е, действия, свързани с конвенциите. Ние, разбира се, трябва да подкрепяме гражданските власти в Пакистан. Това е изключително важно. Разбира се, не е въпрос да им даваме абсолютна, пълна, безпрекословна подкрепа, но да търсим подкрепа за гражданското правителство в изборите му. И би следвало да търсим не само отговорност или отчетно знаем, че в момента е, Върховния съд е, действа, че има напрежение. Проблема е и какво се случва с съдебната система в нивата, които са под е, Върховният съд. Мисля, че ми, винаги сме е, реалистични в очакванията си, когато виждаме каква е реакцията на е, всичко, което се говори тук за убийствата, за законите за богохулство. Действително трябва да упражняваме натиск за промяна на тези закони. Но тази промяна и този натиск би следвало да идва отвътре в Пакистана, не отвън. Много интересно ми е да чуя вашата реакция. Как смятате, че най-добре може да се постигне промяната на тези закони? Друга тема е капацитета на полицейските сили. Ние трябва да подкрепяме е, изграждането на една ефективно действаща полицейска сила в страната. Е, а, ние чуваме за ролята на военни групировки, но не чуваме какво прави е, полицията. Когато се говори за необходимостта от ефективно следствие, ролята на полицията в това отношение е много голяма. Днес след обед е, в делегацията ние ще е, говорим за следващия етап на развитие на отношенията на Европейския съюз и Пакистан – и във всички случаи е, диалога за човешките права е част от е, нашите взаимоотношения с тази страна. Затова е много важно да знаем в е, каква посока да работим и как бихме могли да подкрепяме правителството там, защото ако и то гражданското правителство, защото ако се създаде ново военно правителство, не виждам как това ще се случи. Председателката, благодаря. Сега имаме двама експерти по темата от Европейската служба за външна дейност. Знам, че вие сте подготвили визитата на Лейди Аштън. Господин Герц е тук, заместник-председател на раздела за човешки права и Михаел Райт, която отговаря за Пакистан. Господин Герц, имате думата. Interesting... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за информацията, която получихме от поканените от вас е, гости и анализите, които те направиха. Установявам твърде много допирни точки между дейността на е, нашата служба и организациите, които представляват е, вашите гости. Деви Тир днес не може да присъства на изслушването, но заедно присъствахме на последното заседание, когато в рамките на този диалог е, на 6 февруари, е, диалог посветен на защитата на правата на човека. По време на е, четвъртата среща Европейски съюз Пакистан темата бе продължена. Това, което мога да кажа във връзка с е, дневния ред е, на диалога е с Пакистан е, че той съвпада напълно с въпросите, които бяха поставени тук. Религиозни свободи, права на религиозните общности, на жените, съдебна система, Смъртното наказание все още не сме обсъждали подробно. Е, има мораториум върху изпълнението на смъртни наказания, но е, съответният параграф в е, наказателният кодекс продължава да е в действие, независимо от това, че има мораториум. Това, че бе обявен мораториум върху изпълнението е чудесно, но нещата трябва да се продължат, така че да отпадне изобщо смъртното наказание от наказателния кодекс и НПК. На много, много национални форуми, посветени на въпросите, свързани с правата на човека, както и в съвета за правата на човека, е, много интензивно се обсъждат е, проблемите в Пакистан, но също времено, както и е, поканените от вас експерти казаха, че вече се забелязва едно положително развитие. Прият е закон за правата на човека. Създадена е една независима комисия е, съгласно този закон и ние много се надяваме, че тази комисия наистина е, ще бъде в състояние да заработи истински. Други важни теми в рамките на диалога са ратификацията на други съществени от гледна точка на правата на човека конвенции. През 2010 година Пакистан взе решение да ратифицира конвенцията срещу изтезанията, както и пакта за граждански и политически свободи. Да, добре, е, но само с ратификацията нещата е, не свършват, е, така че от една страна се взе решение за ратификация, след това се направи крачка назад, така че те на практика е, не са изцяло е, прияти, тъй като е, протоколите към тях не бяха подписани и ратифицирани. Приложение на конвенциите няма. Господин Чепмен говори за правата на религиозните общности изключително важна тема. сега ратификацията на а, пакта за граждански а, свободи и политически свободи на а, конвенцията срещу изтезанията и влизането им в сила са изключително важни. А, така че ние ще продължим да работим в тази посока. Е, правата на мълцинствата, на религиозните общности, е, случаите на упражняване на насилие, е, закона за срещу богохулството. Всичко това са много важни теми в рамките на нашите контакти с представители на правителството. Ние ще продължим да настояваме въпросите да се решат. Естествено, религиозната нетолерантност, нетърпимост е, трябва да се засилят, но аз имам предвид и най-вече е, усилията вътре в страната. Така че е, защита на застрашените е, лица, прекратяване на е, арестите и задържанията е, в случаите, в които става дума просто за е, дисиденти или е, инаковярващи. Би трябвало да започне един диалог между малцинствата, между религиозните общности в пакистанското общество. Това е нещо съдължително. Естествено, че случаи като този на Ажира Биби са много успокоителни, обезпокоителни и те не са единични случаи. Задължително е, е да се гарантира един честен процес. Други положителни моменти в е, страната, правата на жените. Е, това е приоритет на Европейския съюз. Да, законите ще се приемат е, и отчасти са прияти, но както и в много други държави, включително и държави членки, е, въпросът е не само да приемеш правилните закони, въпросът е да започнеш да ги прилагаш религиозните свободи са също приоритет от наша гледна точка, но тук усилия очакваме най-вече от е, е, така, палест... Е, пакистанските власти и за приемане на съответните закони или за отмяна на действащия закон срещу богохулството. когато говорим за пресата, да, когато човек отиде в Пакистан и започне да чете вестниците, се изненадва от свободата, с която пишат журналистите. Става дума за едно наистина много животрептящо гражданско общество, което трябва да бъде защитено от групи, които го застрашават. Това са действително положителните е, елементи, е, добрите карти в ръцете на пакистанското правителство. Свободата на пресата е, на практика е на лице, но преследванията на журналисти трябва да престанат. Пакистан е много важен партньор и в Нью Йорк, и в Женева. Пакистан е, е държава, която присъства, е, отличава се с едно много силно и ярко присъствие на международни форуми. На сесията на Общото събрание на ООН е през есента, а и тази седмица в Женева, при сесията на съвета на, за правата на човека, ние проведохме сериозни разговори с Пакистан от гледна точка на религиозните свободи, които трябва да бъдат гарантирани. Правата на християните, борба срещу религиозната нетърпимост, създаване на една законова база за религиозни свободи, която да е в съответствие с международно правните норми. Надявам се, че през тази седмица ще продължим с тези е, усилия в е, рамките на преговорите, които водим в Женева. А, Освен това, по темата ЛГБТ имаше много съществени разговори. Сега на... въпросът е опира много често до това дали е, ще признаем е, сексуалната ориентация като основно човешко право. Организацията на е, Исламската конференция не желая да обсъжда този въпрос по този начин. Председателката, благодаря. Благодаря ви за толкова подробното изказване. Госпожо Райт, нека да ви обърна внимание на часовника малко закъсняваме и не сме дали възможност още и на депутатите да се изкажат. Имайте предвид. Добре, съвсем накратко. Мисля, че е полезно да коментираме факта, че Европейския съюз и е, Пакистан са сключили план за петгодишно сътрудничество и петгодишни ангажименти, които оформят политическата рамка на диалога с е, Пакистан и е, темата за човешките права е приоритет в този план. Така тя става и много видима в е, общественото пространство и се надяваме, че диалога за човешките права ще бъде по-интензивен в тези бъдещи пет години. Съвсем накратко за програмите ни какво правим в подкрепа на проекти за защита на човешките права на място. В момента започваме една програма за подкрепа на мира и на съдебната система в една от провинциите, където ще има и програми за информиране за човешките права, за правата на задържаните, за гражданските права. Продължаваме да открепяме оказваме подкрепа за изборната реформа, подкрепа за граждански е, неправителствени организации, особено предоставяме финансиране за проекти е, за права на жените. 1,7 милиона евро са отпуснати по такива програми и около 40 милиона за осигуряване на достъп до е, правосъдие на бедните. Ние работим за подсилване и на капацитета на организациите на, на гражданското общество. С е, това приключвам. Председателката, благодаря. Сега давам думата на депутатите. Имате ли въпроси, господин Токеш? Elnök asszony, I shall speak in Hungarian. Ще говоря на унгарски. Да, а, с а, ужас и състрадание изслушах а, информацията, която получихме. А, на времето имахме възможност е, да се срещна с е, министър-председателя на Пакистан. Питам се, господин Чапман, как е възможно Министерството да бъде деградирано на практика, не на, напално премахнато. Но аз спомням, че за мен Хашер... Шапаспати бе наистина една харизматична фигура и затова е много важно, че тук можем да разговаряме и с господин Хасан, и с всички други представители на неправителствени организации за ситуацията в Пакистан. Ще задам следния въпрос. Как стоят нещата по отношение на гражданското общество в Пакистан? Моето впечатление е, че хората са абсолютно така зависими. Работещите в медиите като че ли не могат сами да взимат решенията си. Особено на фона на едно авторитарно мусулманско общество. Но струва ми се, че е, трябва да говорим именно за е, правата и на свободно изразяване, и на свободно упражняване на е, вероисповеданието. Обръщам се и към а, е, е, другите участници в нашето изслушване. Има много мисиомани, които живеят и в нашите държави, в а, е, държавите членки на Европейския съюз. Може би успешните, е, добрите модели биха могли да послужат е, като хубав пример. Защото в нашите е, доминирани от християнството държави, мисиоманите могат да намерят добро място за живот, в което не са ограничавани, не са преследвани. Защо тогава един такъв модел да не може да се, преслед, е, да се последва и от е, държавите, в които преобладава е, ислямът като религия, но да се установи едно мирно съжителство между религиозните общности, да има права и за християните, и за останалите религии. Това е изключително важно и може да се има предвид е, и по време на преговорите. Говорихме вчера и за доклада за правата на човека, е, докладчик Хауит. Бихме могли, е, струва ми се, да започнем работа по един доклад за правата на мълцинствата, етнически, религиозни така че всяка година да подготвяме един такъв доклад. Може би госпожа Аштън би трябвало в бъдеще да отделя много повече внимание, отколкото до сега, именно и на тези проблеми. Господин Бенион има думата сега. Със сигурност ще бъда кратък. В неделя се срещнах с върховния водач на общността Ахмадия. Можах да обсъдя с него няколко въпроса. Господин Чапман много ясно заяви, че общността Ахмади няма право да се определя като, самоопределя, извинете, като мюсюлманска но те според мен с право се самоопределят като мюсюлмани, като прогресивни мюсюлмани. Вторият въпрос, който бе засегнат, бе въпросът с проблема на упраж... при упражняването на политически права. Има проблеми не само с гласуването, но и с регистрирането за участие в изборите. Има значителни затруднения именно с регистрацията Експертите могат ли да споделят дали е постигнат някакъв напредък в това отношение и дали може да се очаква по-нататъчен напредък? Благодаря казва председателката, ще се поставя също на списъка с изказващите се. Чухме немалко за нарушения на правата на човека. Наистина има много какво да се обсъди. Нашата подкомисия планира извършването на проучване на нарушенията на правата на човека по силата на законодателни актове, говорихме за нарушения на правата на човека, допуснати в Пакистан в рамките на мерките за борба с тероризма. Възнамеряваме да извършим проучване по този въпрос. Ще поканим и експерти, с които да разговаряме. Ако можете, госпожо Пастакия, да ни дадете допълнителна информация по този въпрос, моля да го направите, тъй като в момента нямаме време да проведем подробен дебат. За малко ще дам думата на госпожа Ламберт, след което всеки един от експертите ни ще получи възможност да вземе отношение. Ще дам думата и на представителите на СВД, за да отговорят на отправените им въпроси. Госпожа Ламберт, ще се спра върху въпроса за общността на Ахмадия и правото им да гласуват. Колега от Европейския парламент ръководи последната мисия за наблюдение на изборите в Пакистан. Той постоянно участва в процеса на наблюдение, пътува до Пакистан и доколкото знам от този колега са постигнати някакви промени по този въпрос. Доколкото знам, вчера Националното събрание в Пакистан извинете, не вчера, а преди около седмица с единодушие прие резолюция за безследно изчезналите лица. Ще бъде създадена специална парламентарна комисия, която ще работи по този въпрос. Бе поставено и изискване за последващи действия по убийството на журналиста Салем Шазат за което говорихте. Виждате, че се предприемат и ответни действия. Председателката, съвсем за малко ще дам думата на експертите, за да отговорят на поставените им въпроси. Ще започнем с господин Чапман. Благодаря, госпожо председател. Не съм достатъчно компетентен, за да взема отношение по всички поставени въпроси. Ще се спра само върху един-два. Съгласен съм с вашия колега господин Тукаш, който каза, че не е приемливо вече да не съществува на ниво централна изпълнителна власт ресор, който да се занимава с правата на мълцинствата. Назначеният министър бе брат на убития бивш министър за мълцинствата господин Бати, Когато той бе назначен, се смяташе, че той ще се справи с работата също толкова добре, колкото и брат си, но за съжаление той не е член на пакистанския парламент. Във връзка с единството на гражданското общество в Пакистан, Джин Ламбърт повдигна въпроса за правозащитническата дейност в Пакистан. Правозащитническата дейност не бива да се свежда единствено до международната общност. Инициатива за правозащитническа дейност се предприема не само от международната общност, а и от местното население, от местните организации на гражданското общество. И нерядко възниква въпросът, когато трябва да вземем отношение по нарушение на правата на човека в Пакистан, дали да го направим от свое име или да обединим гласа си с този на местните организации. Местните организации нерядко са ни казвали, че оценяват нашата подкрепа. От друга страна обаче действия или становища от наша страна се възприемат като нещо привнесено отвън – а Пакистан особено чувствително се отнася към намеса отвън, към предприемането на действия или изразяването на становища отвън. Затова мисля, че Организации като нашата, например, могат да се включат в процеса, но трябва да останат на по-заден план. Има други начини, по които можем да се включим, например на ниво Европейска служба за външна дейност. Знам, че службата прилага мярка за защита на правозащитниците. Това е приоритет в Пакистан. Може, например, да се провежда обучение на правозащитниците, може да се изготвят планове за смягчаване на риска. Възможно е също да се предприемат и мерки за улесняване на комуникацията между правозащитниците, за улесняване на пътувания. Госпожа Пастакия. Very much. Um, благодаря. Три е, момента искам да продължа от коментарите. За малцинство за гражданското общество. Действително много активно е гражданското общество, взима отношение по много проблеми, включително проблемите с малцинствата. За съжаление, смъртта на Амбати доведе и до заглушаването на много гласове от гражданското общество. Е, практически бе парализирано е, това общество по тази тема. И мисля, че това е национален проблем. Пакиданското правителство трябва да покаже воля за справяне с проблемите, породени от закона за богохулството имаше атаки на християнски колони, след е, които правителството говори, че ще е, проведе съответни реформи в е, законодателството, но не изпълни ангажиментите си поради натиск. Така че въпросът с закона за бухолството практически е замрял. И е, действително е, международните партньори на Пакистан би следвало да помогнат на правителството да реши този въпрос. Е, що се отнася до проектите на Службата за външна дейност за полицията и съдебната система, има инициативи, които е, включват и е, обучение на гражданското общество – но искам да обърна внимание, че законовата рамка дава безпредседентни пълномощия на силите за сигурност, особено в провинция Фатах. Има жители на провинции, които са граждани на Пакистан, но не се е, ползват от всички механизми за защита. Конституцията на Пакистан изключва тези области в владение на племенни общности от е, действието на, конституционните гаранции и така населението на Фатах всъщност не може да се възползва от тези гаранции сега се прокара един закон за правомощия на гражданските сили, които дават възможност на силите за сигурност да задържат лица единствено по обвинение за или по подозрение за участие в престъпления, без да се извършва процес. Подобни лица могат да бъдат осъждани е, директно, без е, съдебен процес. Okay. Um, um, in terms of the National Human Rights Commission, Националната комисия за човешките права, ние приветстваме нейното съществуване, но тя трябва да бъде по-активна в разследването на насилие, трябва и да може или да има желание да подвежда хора под отговорност за подобни престъпления. По Що се отнася до резолюцията на парламента за принудителните отвличания, отново приветстваме факта, че парламента е подигнал този въпрос, но има създадени, нееднократно са създавани комисии от 2008 година насам за разследване на този въпрос. Но те е, единствено е, формално говорят по въпроса, но нищо реално не правят. Тук се е, коментира неоднократно въпроса и проблема за това, че не съществува отговорност и отчетност. Като единствения начин това да се случи е да има преследване на всички лица, които имат отношение към нарушаване на гражданските права и насилието. Председателката, благодаря. Господин Хасан, в отговор на въпроса към господин Тукаш. Съвсем накратко, напълно съм съгласен, че дискриминацията към етническите мълцинства е ужасна. Всъщност законодателството е еквивалентно на апартейт. И не става а, дума само за това кой как се определя, а факта е, че правителството решава определена общност каква религиозно, какво вероисповедание има. От 2006 година бе прият закон за защита на правата на жените и е, съпътстващи закони. Това е един много удачен модел, който може да бъде следван за защита на правата на малцинствата, т.е може да се търси и да се следва този модел при изграждане на законодателство за защита на, на младсинствата. Мисля, че е-, Европейският съюз може да играе много важна роля в окоръжаване на правителството да приеме подобни закони. всъщност е, всичко, което се случва с е, младсинствата, показва колко дълбока е кризата на съдебната система в страната и на полицейската система, защото всъщност е, правителството се произнася и действа в полза на военните групировки. Силите, на които следва да въвеждат реда, полицията, съдебната система, всъщност не вършат много съдебната система в Пакистан е независима. Тя прави опити да се намесва, има ангажименти е, на високо ниво, на ниво Конституционен съд е, се правят опити, но в края на краищата основният проблем, а е, именно това, че младсинствата нямат достъп до правосъдие, не се решава. Тоест трябва да се търси подобрение на съдебната система, на наказателно процесуалния режим, на защитата на религиозните емоцинства, Нека да кажа, че в Пакистан съществува заплахи за всички. Държавата се опитва да извърши преход към гражданско конституционално управление, но а, така или иначе заплахи а, съществуват. А, също така се поставя въпроса и когато съществуват подобни заплахи, ще има ли и ответни мерки. Human Rights Watch е, констатира, че няма възможност е, независимо да се потвърдят е, фактите. Ние нямаме достъп до определени проблемни места и не можем да установим какво се случва. Имаме информация, че има голям брой жертви сред цивилното население, че има е, нападения от безпилотни е, самолети и съответно жертви, но ние нямаме възможност да проверим това. Благодаря. Ако може да отговорите е, в рамките на една минута. Um, reciprocity. The best reciprocity ответност. Е, какво може да се случи по тази тема? най-добрият начин е Пакистан да се придържа до универсалните е, критерии за религиозна свобода, за граждански права. И е, ние благодарно, благодарение на ангажимента на Европейския съюз, е, с удоволствие констатираме, че Пакистан вече е ратифицирал международните спогодби, включително за свобода на религиозните общности. Така че е, се очаква той да е, прилага същите стандарти. И е, ние не можем е, да действително да дискутираме нещата по модела една общност, противопоставяща се на друга, защото, както се каза тук, е въпроса с малцинствата в Пакистан е много по-сложен. Подобно противопоставяне има в отделните, вътре в отделните религиозни общности, да речем мусулманската. Не става дума само за противопоставяне на християни срещу мусулмани, да речем. Тоест, трябва да има един универсален подход към този проблем. Thank you. And, uh, I have to say to the representative... Председателката, благодаря. Искам да се обърна към представителите на мисията в Пакистан. Няма да имам възможност да ви дам думата, но можете да представите изложението си в писменна форма. То ще бъде отразено в протокола от днешното заседание. Бих ли могъл все пак да взема думата за 5 минути, председателката? Съжалявам, но няма да мога да ви дам думата, тъй като трябва да приключим работа по следващата точка от дневния си ред в 11.15. Но ще имате възможност да ни представите изложението си в писмена форма. Ще поставим тази тема на дневния ред на едно от следващите си заседания и тогава ще имате възможност да вземете отношение. Ораторът Съжалявам, искам да се изкажа, тъй като някои въпроси не бяха засегнати в днешното обсъждане. Председателката, въпреки това, съжалявам, не мога да ви дам думата. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. На поредица от заседания вече отделяме по половин час на конкретна страна от арабския свят. Днешният половин час е посветен на Марокко. Сред нас е представител на мрежата за права на човека Евромед Мишел Тибуана. Наш гост е и представител от дирекция Права на човека и демокрация към Европейската служба за външна дейност, господин Дел Котеро. представител на правителството на Марокко ми изложи различните реформи, предприяти от Централната изпълнителна власт, в това число и за гарантиране на правата на човека. Моля всички, които не искат да участват в обсъждането, да напуснат залата тихо, за да можем да работим спокойно. Първо ще дам думата на господин Мишел Тобиана. Bonjour, merci de, de nous recevoir. Благодаря за поканата. Както знаете, Марокко прие важни конституционни реформи от няколко месеца, но те са половинчати. Съвсем накратко ще коментирам два въпроса. Първо, признаването на е, многозначна мароканска идентичност е, и мисулманска, и еврейска. И второ, възстановяване на законодателните права на парламента. Тоест, е, царят вече не е единствения, който решава за законите. Това са двата важни момента. Всичко останало остава недостатъчно разработено, особено що се отнася до покриване на международните норми и спогодби. ние би следвало да наблюдаваме с дух на насърчаване какво се случва там. Прият е, е закон за de renforcer les pouvoirs d'examen du Parlement marocain, lequel ne me, ne paraît pas disposé. Е, укрепва на парламента. В момента обаче няма административен апарат, който би могъл да извърши проверка е, на постигнатото. Именно това се очаква да направи парламентът, да засили контролните си функции на всички равнища. И освен това, в рамките на реформата се цели и по-голяма независимост на съдебната система. Министерството обяви много реформи, но независимостта на съдебната система е заложена в Конституцията. Въпросът е да започне приложение на практика. По отношение на правата на човека са проведени първите консултации, но все още няма проекти на първата консултация на практика не доведе до резултат. Доколкото знам, е, така, първият кръг от консултациите не е бил е, осъществен истински. И е, още един трети аспект, който според мен е съществен правата на жените. Съжалявам, че когато тръгнахме за Марокко, министърът е, е, отговарящ за семейството е, не можа да намери време, за да се срещне с нас. Това бе и е, времето, в което е, в е, Раба е, трябваше да се проведе разследване на един много актуален случай. В Рабат имаше и демонстрации е, в последно време във връзка с е, този е, тревожен случай. Едно младо момиче се самоуби, както знаем всички от медиите, тъй като е било принудено да се омъжи за човекът, който я е изнасилил това е част от законодателството във връзка с брака и семейството в Марокко, но очевидно тези законови разпоредби по спешност трябва да се променят. Има е, едно двусмислие в законите. От една страна се говори за равноправие, но от друга страна всъщност жените са обезправени. Ето, истинското равенство между половете трябва да бъде гарантирано. Ратифицирани са голяма част от международноправните разпоредби в тази област, но време има едно вътрешно законодателство, което прокарва някои традиционни форми. Ето това е едносмисленото, това е и в основата на проблемите с нарушаването на правата на жените. Комисията, която разработваше новата конституция, се занимаваше и с тези въпроси. Имаше желание да се включи и свобода на съвестта, на вероисповеданието и така нататък, но на практика нещата не бяха доведени до край и една голяма част от законите е, се отличават със същата е, двусмисленост. Международноправните норми трябва да се зачитат. Да, е, това е в основата на нашите преговори. Ние трябва да оказваме помощ. Преговорите и разговорите с Марокко преминават обикновено в един конструктивен дух, но на практика изпълнението след това дава доста поводи да си пожелаем много повече. Как точно се упражнява властта от страна на политическата е, класа? Е, как точно се развива гражданското общество, което там е живо? Е, как е, точно е, ще се осъществят правата на обезправените до този момент и жени, и други е, групи в обществото, това е въпросът, е, който стои на дневен ред. Неправителствените и е, правозащитните организации желаят много, поставят много искания. Все още са недоволни, но във всеки случай Марокко прави едни важни стъпки напред. Давам думата на следващият е, ни гост. Благодаря. Съвсем накратко. Ние приветстваме реформата на Конституцията, референдума и изборите, които се проведоха миналата година. Ние всъщност предоставихме опит и също ще дадем препоръки как да се върви по-нататък. Приветстваме и други положителни стъпки, именно създаването на Национална комисия за правата на човека и приемането на факултативните протоколи към Конвенцията за борба с насилието срещу жените и за борба с изтезанията. Ключовият е, проблем обаче е това как ще се прилагат тези неща. И ние следваме много отблизо е, развитието на събитията. За нас най-лесният начин да направим това е през плана за действие между Марокко и ЕС, който се договаря в момента. Там се предвиждат много положителни мерки и приоритети в защита на човешките права. Планът те първа ще бъде оформен, в момента текат преговори. Също това ние сме ангажирани в тесни, тесен диалог с нашите партньори през различните структури, включително под Комисията за човешки права, посредством визити на представители на комисията, бъдещата визита на върховния представител. Това не са единствените ни контакти. Разбира се, ние поддържаме контакти и с гражданското общество, и с социалните партньори, социалните и работнически съвети даваме в момента, оказваме техническа помощ в ред области. В момента започваме една програма за подкрепа на качеството, за жилищните условия, за програма за подкрепа на реформата на съдебната система, на медиите, междуинституционален диалог, борба за с бедността, мерки в подкрепа на гражданското общество. Също работим и с съвета на Европа в партньорството за демокрация за спазване на стандартите, които всъщност формулира съвета на Европа. Благодаря. Благодаря, господин Геав. А сега започваме дискусия, е, така че ще дам възможност на нашите членове на комисията да се изкажат. Госпожа Иегле, е първата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че мога да участвам в е, тази дискусия. Е, ние приехме тук в парламента търговската спогадба Европейски съюз Марокко. Но след това в... Имам предвид гласуването в комисията, но в пленарна зала поради проблемите свързани с Западна Сахара, поради проблемите свързани с правата на работещите, на малцинствата, не приехме и не гласувахме за търговската спогодба. Аз лично съм убедена, че ние би трябвало да насърчаваме търговията и търговските взаимоотношения с Марокко, но също време, но в рамките на едни подобни е, споразумения, които са от полза и за другата страна, би трябвало да поставяме определени искания е, във връзка с е, правата на човека. Така че би трябвало да има едно логично продължение на дебатите за това ще попитам а, е, нашите а, е, двама гости. Има ли напредък? Има ли а, е, полза и за хората от Западна Сахара а, във връзка с а, този положителен процес, който наблюдаваме в Марокко? А, когато а, ореждаме в рамките на търговските взаимоотношения износа на цитрусови плодове, например, е, има ли полза и за хората, които е, живеят в е, Западна Сахара? Какви са шансовете за едно по-добро спазване на правата на човека, така както ние разбираме правата на човека. Чувам, че са прияти добри закони, поне така смятаме ние, а също и представители на други държави, но как изглежда контрола върху изпълнението на тези закони. Благодаря, казва председателката. Е, трябва да допълня нещо във връзка с вашия въпрос. Заедно с, е, политиката, е, с Комисията по външни политика ще проведем през второто полугодие една среща, посветена на Западна Сахара. Покали сме важни политици, важни експерти. Е, за участие в е, тази дискусия, в това изслушване, така че тогава ще можем да се спрем по-подробно на всички въпроси. Believe... Господин Арлаки, мисля, че положението с правата на човека в Западна Сахара все още не е задоволително. Ситуацията е доста тежка. Не можем да пренебрегнем и източника на нарушения на правата на човека в Марокко. причината за тези нарушения. Това са основно два елемента. Първо, абсолютизмът на монархията. Когато говорим за Марокко, говорим за една от последните абсолютични абсолютистични монархии в света. Второ, Марокко все още е сред африканските държави, които колонизират Западна Сахара. Западна Сахара де-факто е мароканска колония. Ако не вземем предвид тези два елемента, няма да можем да разберем какво е положението в страната. Абсолютизмът на монархията означава следното. Начело на страната е кралят. Той е начело на всички области, на религията, на производството, на банковата система. Кралят на Марокко е сред най- силните лидери в света. Той е много богат. Личното му състояние възлиза на няколко милиарда долара в страна, в която повечето хора разполагат с по-малко от 1 долар на ден. Разбира се, трябва да се подкрепи политическата реформа, но това е един доста двусмислен процес. Явно е, че новоприетата конституция е довела до значителни промени в сравнение с миналото, но практически те ползи от нея са доста ограничени. На практика не сме свидетели на промени, които да ни дават основание да считаме, че Марокко може да извърши преход към установяването на конституционна монархия. Конституцията в Марокко не допринася за ускоряване на процеса на политически промени. Ако единствено отбелязваме, че сме удовлетворени от една или друга мярка предприета в страната, без да вземаме предвид двата елемента, за които говорих, не мисля, че ще насърчим демократизирането на страната. В момента мароканският парламент все още не разполага с реална политическа власт. Съгласно Конституцията, кралят може да квалифицира определени въпроси като стратегически, а по стратегически въпроси с прерогативи разполага кралят. С други думи, Конституцията предвижда функцията министър-председател, но по всички въпроси, квалифицирани като стратегически, с всички прерогативи разполага кралят. Парламентът няма реална власт, не е установено реално върховенство на закона. Не е решен проблемът с Западна Сахара, въпреки усилията на международната общност. Все още е силно ограничена свободата на средствата за масово осведомяване. Ако не се спрем върху въпроса с Западна Сахара и въпроса с конституционната монархия, няма да можем да решим проблемите с Марокко. Данните на международните правозащитнически организации показват, че положението в страната все още е доста тежко. Благодаря, казва председателката госпожа Вержия. След това ще дам думата на посланника на Марокко. Ваше превъзходителство, според правилата тук, посланникът на която и да е страна, разполага с максимум 3 минути за изказване. Ще помоля и госпожа Вержия да бъде кратка, тъй като ни предстои заседание на бюрото в разширен състав. Е, Благодаря. Европейският съюз има договор, споразумение за привилегировано партньорство с Марокко. Представителите на комисията коментираха, че остава да видим как точно на практика ще се приложат всички реформи. Аз лично съм скептична. Нека да дам няколко примера. Оставям на страна въпроса за Западна Сахара, който сам по себе си е проблематичен. Марокко ратифицира определени конвенции, но там все още се прилага смъртна присъда свободата на пресата. Тук се комендира е, този въпрос и аз няма да го говоря повече. Е, положението на затворите е изключително критично. Младите, които организираха движението от 20 феврари, са е, в огромната си част в затвора и то в ужасни условия. И някои от тях в реакция на тези мерки са се самозапалили. На 24 януари е починал от такова действие едно младо момче на 25 години. Той се превърна в символ символ на традицията и идентичността на Макарок. Наказателния кодекс има скандални текстове, е, като текста за задължението на изнасилващ, изнасилващия да се омъжи за е, жертвата си. И единствената отеха за тази жертва е да бъде съпруга на изнасилвача си. освен това, в случая с 16-годишното момиче, министърът на правосъдието е казал, че тя всъщност доброволно е извършила полов акт с човека, който е изнасилил. Аз лично съм много обезпокоена и меко казана скептична по това какво ще се случи в Марокко. Председателката, благодаря. Сега давам думата на господин посланникът мадам ла президент. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да е, се изкажа от името на Марокко по повдигнатите въпроси за свободата на човека и новата конституция. Аз имам само 3 минути, затова ще говоря съвсем накратко. От дълги години моята страна е, провежда една динамична политика не само на национално ниво, но и на международно ниво в полза на демокрация и защита на човешките права. И този наш ангажимент е всестранен. Ние е, застъпваме равенство между мъжете и жените, ние сме застъпници за плурализъм, умереност, демокрация, е, мирен диалог между цивилизациите и културите. Новата конс... конституция именно подкрепя този наш е, избор – ние правим и още една стъпка към конституционни гаранции за тези наши ценности, за необратимостта на ангажиментите, предприяти от нашата страна на международно ниво. Ако мога да ви дам няколко примера, Конституцията дава превъзходство на международните законови норми над е, националните, е, криминализира насилието и, и, отвличанията и следва всички разпоредби на е, съвета за правата на човека. От е, много години, е, за разлика от нашите съседи, ние сме поели ангажименти за реформи по, в три основни линии реформа на съдебната система и независимост, модернизиране на администрацията, включително и на структурите, за човешките ресурси, за съдебната система, за администрацията. Другата насока на нашата реформа е конституционализиране на всички е, препоръки за е, съвместно съществуване на общностите в страната. Трето, ние работим за е, подкрепяне на двете институции в областта на човешките права, посредника и омбудсмана – както и приемаме мерки за борба с корупцията. Конференцията от Виена излезе с препоръки, по които Марокко създаде план за действие в областта на човешките права Ние също така се радваме и на подкрепата на Европейския съюз по нашите програми, включително Комисията за подкрепа на човешките права. Работиме и за юридическа защита на уязвимите. На международно ниво сме членове на процеса, си се присъединяваме към процеса на ратифициране на ред конвенции, като сме е, в процес на оттегляне на резервите си върху ред конвенции. В съвета на правата на човека е, също участваме. Европейския съюз, тук е председател представителя на външната служба говори, че ние работим, съответно имаме и план за действие не само с Европейския съюз, но и с съвета на Европа. За случая, който говорихте за младото момиче, който е изключително, изключително тежък и който поставя действително въпроси, които породиха дебат както навън, така и в страната по член 475 от наказателния кодекс. Започна се диалог за тези текстове от закона, които имат отношение към социални разпоредби, дебат в смисъл, че подобни текстове понякога имат много тежки последици. А, момичето е било изслушано от съда по искане на родителите. Тя самата е признала, че е дала съгласие за сексуалният акт. А мъжът е бил арестуван за извършване на сексуален акт с малолетен. Четири пъти се явил той пред съда в присъствието на момичето, което е било запитано дали е дало съгласие за извършване на сексуален акт и тя е отговорила утвърдително. След е, три месеца е, съдията се е произнесъл, дал е, е съгласие за извършване на брак и мога да ви кажа, че в момента в Марокко се води е, дебат действително дали да се запази този член от закона или трябва да се търси промяната му. Благодаря. Е, Благодаря, господин посланик. Е, абсолютно необходимо е да се предприемат действия когато се ратифицират е, и гласуват конвенциите е, от вашия парламент, след това вече те трябва да е, се прехвърлят и в националното законодателство. Но европейските норми не включват възможността, която се предлага на жертвата на изнасилване, именно да се омъжи за човека, който е извършил изнасилването. Това е абсурдно от наша гледна точка. Госпожа Егле ще получи възможност за още един въпрос. Въпросът наистина е изключително интересен. Струва ми се, че би трябвало обаче да зададем този въпрос в писмена форма на комисията, така че да получим и съответно един подробен и точен отговор. Няма да можем да изслушаме този втори въпрос на госпожа Егле. Просто по писмен път очевидно ще се получи информацията. Сега ще направя само едно съобщение. Четвъртък в 15 часа ще се проведе среща с господин Матумби, е, който е, е активист е, бори се за правата на човека в Конго. И така, остава ми само да ви съобща, че следващото заседание на комисията ще бъде на 4 април. А сега ще помоля е, да останат тук само членовете на разширения състав на бюрото, за да продължим със заседанието. Благодаря на всички.